στις 22 Τετάρτου 2010. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της 22 Τετάρτου 2010 Нека да започнем работа. Продължаваме работата, започната в Страсбург. Протоколът от предишната сесия е разпространен. Ако нямате възражения, протоколът се смята за одобрен. Имам две съобщения за вас. Първо, позволете ми да ви информирам всички, че по време на тази сесия ще видим много телевизионни техници. Те ще отразяват пленарното заседание. Филмът, направен възоснова на видеозаписите, направени тук, ще бъде посветен на работата на Европейския парламент. И този филм след това ще, ще се прожектира в посетителския център на Европейския парламент. Ние се надяваме, че телевизионните техници ще бъдат достатъчно дискретни и няма да смущават нашата работа. Това е първото ми съобщение. Второто ми съобщение е, че НП ни предостави редица имена на депутати, които ще започнат работа в различни парламентарни комисии, ако няма възражения. Ние ще сметнем, че тези имена, тези кандидатури са одобрени. Така че този списък, предоставен от НП, ще бъде приложен към протокола на тази сесия. И в съответствие с поразумени с политическите групи предлагам следващите промени в дневния ред. Първо ще имаме съвместен дебат по два доклада от господин Мендес Девиго. Така че ние ще започнем с тези два доклада на господин Мендес Девиго. Второ, ще има нова точка в дневния ред. Изявление на съвета и комисията за подготовката за срещата на върха на еврозоната на 7 май. Ο τίτλος των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την τυποποίηση των ηλεκτρικών οχημάτων τροποποιείται σε δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Няма да има време за изказване. Вместо това ще се изкажат само представителите на политическите групи. Също така ще има изявление на съвет и комисията по стандартизация на електрическите превозни средства. И четвърта точка е доклада Проди. Извинете, четвърта е, точка е, че доклада на Проди ще бъде подложен на гласуване в четвъртък. Гласуването на доклад на господин Морейра за предоставяне на макрофинансова помощ на Украина е отложен за пленарното заседание в Страсбург през май. Гласуването по проекторезолюцията по проекторегламента за указанията, свързани с възнагражденията на операторите на системи за взаимен пренос и общ нормативен подход към промени в преноса няма да се обсъжда. Тази точка отпада от дневния ред. Има ли някакви коментари или възражения? Ако не, то тогава тези изменения се смятат за приети. Също така ще има промяна в днешното гласуване. Господин Родригес Сапатеро и господин Бузек постигнаха съгласие, че ще има диалог на най-високо институционално ниво по процедурни въпроси, свързани с освобождаване от отговорност на съвета, т.е. управлението на финансовото управление на съвета. Съветът предложи да отложим гласуването по този въпрос до следващата сесия. Има ли възражения? Има ли желащи да се изкажат? Добре, тогава. Ако има желащи да се изкажат, ние ще дадем думата на един изказващ се за и един против тази процедура. Кой иска да се изкаже за тази процедура? Господин Шулц, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Разбрах за срещата между господин Сапатер и господин Бузев. Противоречивият момент, който разделя съвета и парламента по въпроса за освобождаване от отговорност. Смятам, че този въпрос изисква допълнително обсъждане. Идеята е да отложим освобождаването от отговорност на съвета. Ние обсъждахме този въпрос тази сутрин и сметнахме, че ако е възможно да бъдат решени проблемите, така че парламентът да е доволен от решението, ние трябва да използваме тази възможност. По този начин ние ще се доближим до позицията на съвета, но също така ще можем да освободим съвета от отговорност. За това съм съгласен с това предложение. Председателят, добре. Изказващи се против, заповядайте. Аз съм заместник председател на Комисията по бюджетен контрол и участвах в неформалните преговори с съвета. Този доклад, който искаме да отложим, беше прият с 27 за, никой против и без въздържали се, така че той беше одобрен с единодушие. Ние проведохме много пространни преговори с съвета по тези въпроси. Съветът отказва да се сключи споразумение. Единствената причина за отлагането е, ако съветът каже, че ще предоставят документите, от които се нуждаем. Относно освобождаването по, от отговорност, такава може да бъде осигурена само в съответствие с действащите правила и най-вече тези свързани с финансирането. Финансовите регламенти са напълно ясни. Освобождаването от отговорност трябва да се предостави до 15 май. Имам предвид 15 май 2010 година. На следващото пленарно заседание това ще е възможно едва на 17 май. Така че, ако не гласуваме сега, ще нарушим собствените си финансови регламенти и мисля, че това няма да е редно. Председателя. Давам думата на докладчика господин Чернецки. Благодаря ви много, господин председател. За шеста година съм в Европейския парламент и не бих искал да получавам когато и да било, по каквито и да било въпроси, но а, бих а, а, трябвало да се попита докладчика. Това е ключов въпрос. Искам да напомня на всеки един от вас, че нашият парламент а, по време на сегашния си мандат даде освобождаване на отговорност на съвета едва през ноември миналата година. И отново съветът не представя всички нужни документи. Аз лично съм шокиран. Получили сме документи за 2007 до сега. Това съвсем не отговаря на нашите очаквания. Въпреки това обаче аз съм готов на компромис – и бих желал да се даде втори шанс на съвета. Но мисля, че това трябва да бъде последния шанс на съвета да подготви нужната документация и да се държи по надлежен начин, за да можем ние да упражняваме своите функции на контрол. Може би да му предоставим две до максимално 6 седмици допълнително време, и да гласуваме през месец юни. Председателят. Благодаря ви много. Вижте, нека да гласуваме кой е за отлагането, кой е против, въздържали се. Предложението се приема. Гласуването ще бъде отложено. Сега нека да преминем към гласуването, дами и господа. Първият доклад е доклада на господин Гарсия Маргайо и Марфил. Гласуваме електронно. Докладът се отнася до административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 599 за 11 против. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към доклада на КАЗа за обща система на ДДС във връзка с издаването на фактури. Също електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 599 за, 31 против, 5 въздържали се. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Сперони. Искане за снямане на парламентарния имунитет на Мирослав Рансдорф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към доклада на господин Чернецки, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Също доклад на Чернецки за Сметната палата. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Доклад на Чернецки за освобождаване на отговорност на Европейския омбудсман. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към органа за защита на данните за, против, въздържали се, приема се. Благодаря на господин Чернецки. Сега преминаваме към доклада на госпожа Матю. за службата за писмени преводи на Европейския съюз. Гласуване електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 560 за, 26 против, 15 въздържали се. Приема се. Преминаваме към доклад на Матю за СДФОП. Отново освобождаване от отговорността. Моля, гласувайте. Докладът на господин господин Матиас за освобождаването от отговорност в областта на рибното стопанство. Моля за гласовете. Гласуването приключи. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Добре, приема се. Госпожа Матия, това е освобождаване на Агенция за борба с измамите. Започва гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Госпожа Матия, освобождавана от отговорност за, на Агенцията за безопасност на въздухоплаването. Започва гласуването. Гласуването приключи. Приема се. госпожа Матия за освобождаване за отговорност на Центъра за борба с заболяванията. Започва гласуването, приключва гласуването. Приема се. Госпожа Матия, освобождаване от отговорност на Европейската агенция по химическите вещества. Започва гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Госпожа Матия. Освобождаването отговорност на Европейската агенция по конта среда. Започва гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Госпожа Матия. Освобождаването отговорност на Европейската агенция за безопасност на храните. Има коригендо в италианския текст на доклада. Започва гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Госпожа Матио, освобождаването от отговорност на Европейската обсерватория за наблюдение на наркотиците и токсикоманиите. Започва гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Госпожа Матио, от отговорност за Европейската агенция по медицинските продукти. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Госпожа Матио, освобождаване от отговорност на Европейската агенция за безопасност на морския транспорт. Започва гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Госпожа Матия освобождаване от отговорност на Европейската агенция от отговорност отговаряща за сигурността на безопасността. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Матио, освобождаване от отговорност на Европейската агенция за железопътен транспорт. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Матио, освобождавана от отговорност на Европейската фундация за обучение. Моля, гласувайте. Гласуването започва. Гласуването приключи. Приема се. Госпожа Матио, освобождавана от отговорност на Европейската агенция за безопасни условия на труд. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Εγκρίνεται. Έκθεση... Приема се. Госпожа Матио, освобождаване от отговорност на агенцията Еврато. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Матия освобождаване от отговорност на Европейската фундация за подобряване на условията на труд. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Матия освобождаване от отговорност на Евроюст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Матио, освобождаване от отговорност на Агенцията за основни права. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Матио, освобождаване от отговорност на Фронтекс. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се госпожа Матия освобождаване от отговорност на Европейския орган за наблюдение на околната среда. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. Госпожа Матия, освобождаването отговорност на Европейския орган за развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Матия за освобождаване от отговорност на Сезар. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 66-то изменение. Кой е за, против, е, въздържали се, приема се. Е, втори блок отпада. Кой е за е, промененото предложение? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега ще гласуваме поименно Казах, че вторият блок отпада. Очевидно ще се нуждаете от тази информация. Втори блок отпада. Гласувахме измененото предложение. Кой е за измененото предложение? Великолепно. Кой е против? Въздържали се? Приема се законодателната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Приема се. Поздравления за докладчика. И така, преминаваме по-нататък. Ще разгледаме доклада Лихтвил е, такси за сигурността на въздухоплаването. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 46. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 46, и шест. Гласуваме 46. и шест. Край на гласуването. Приема се. 44-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 45-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прекратете гласуването. Не се приема. Гласуваме предложението с измененията за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към гласуване на доклад на Симпсън Общно се насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа. Първо и второ изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. По именно гласуване по трето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме измененото предложение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Поименно гласуване по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. И така, преминаваме сега към доклада на господин Кирилов Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохизионния фонд. Има изменения от комисията. Кой е за този блок? Против? Въздържали се? Приема се. 19 изменение. по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 21. Кой е за? Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И изменение 22 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 23-то изменение. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отпада. 18-то по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И изменение трето. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме измененото предложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Законодателната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Съгласно дневния ред ще гласуваме предложение за резолюция за последствия влизането в сила на договор от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения. Първо изменение беше оттеглено. За това, извинете, казва председателят. Джорджо има думата. Ние отеглихме, оттеглихме първо изменение и причините, поради които го отеглихме, са, че ние се доверяваме на председателския съвет и сме убедени, че ще отчетат духа на нашите изменения. Ние искаме от комисията да разгледа различните промени, които настъпват в Кипър. Първи параграф. от първоначалния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. Кой е за? Сега да ви кажа как е на английски. За, против и въздържали се. Така че като чуете ката, може да гласувате за и така нещата ще се ускорят значително. И така поздравления за докладчика.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 против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалния текст, точка 8, две части. Кой е за първа част? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст, точка 30, кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 12 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване за резолюцията за, против, въздържали се, приема се. Поздравления! И сега по дневния ред гласуваме за доклад на госпожа Трюпел по Европеана следващи стъпки. Има едно изменение. Изменение едно, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Първо началният текст тогава отпада. Сега по дневния ред доклада на госпожа Полсън по оценка за, на плана за действие за хуманно отношение на животните. началният текст на точка 9, три части. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за? Против? Въздържали се? Приема се. Трета част. Поименно гласуване. Поимено гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега точка 18 в две части. Част първа за, против, въздържали се, Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 19. две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По съображение це в две части мисля, че трябва да проверим нещата. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега. Окончателно гласуване. Кой е за резолюцията? Против? Въздържали се? Приема се. Поздравления! Προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Λεφόλ σχετικά με τη γεωργία. Следва гласуване по доклада на господин Люфъл, селското стопанство и изменението на климата. Али не... Е, параграф 7 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 18 в две части. И така, гласуваме по първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А сега гласуваме по втора част. Моля, гласувайте. Гласуваме по втора част. Край на гласуването. Приема се параграф 20 в две части. Гласуваме поименно първо по първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 31. Три части. Ще гласуваме по именно по трите части. Първа част. Кой е за? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Да, приема се. Сега гласуваме по втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 36. По именно гласуване. моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега а, гласуваме по преембила съображение трето. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Приветстваме господин Лефел. Преминаваме към гласуването на по доклада на Херберт Дърфман. Темата е селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия. Гласуваме по параграф 5, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се. Проверка, електронно гласуване, моля, по втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Али не. Е, параграф 6. Маля гласовете. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Е, крайно гласуване. Желаете проверка по параграф 6, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега вече окончателното гласуване. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Приветстваме и господин Дарфмен. А сега ще гласуваме по доклада на госпожа Де Кастилио Вера нова програма за цифрови технологии за Европа. Али, е, параграф 14, първа част, кой е за? Против? Въздържали се? Втора част. Първа част се приема кой, кой е против, кой се въздържа, отхвърля се. Добре, ще направим проверка. Да, Три пъти вече а, проверихме. А, добре, нека още веднъж проверим. Край на гласуването. Приема се. Наистина, казвам ли ви, и при трите случаи на проверка всичко беше правилно. А сега окончателното. Да, за, против, въздържали се, приема се. Поздравления! за госпожа Дель Кастилио Вера. Доклада на господин Либерацки по темата освобождаване от отговорност за 2008 година в третата част комисия. Тоест, третата част се отнася до изпълнителните органи. Господин Либерацки е докладчикът, той има думата първо. Аз не съм господин Либерацки, но все пак бих желала в параграф 258 е записано нещо за централата Козлода и трябва да се допълни блокове 1 до 4. Това е по-скоро техническа корекция. Господин Либрацки, желаете ли да вземете думата? Имате думата? Да. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на колегите, които принесоха за дебата. Беше ми много приятно, че съветът беше представен и също така искам да подчертая, че освобожданата отговорност включва не само съвета, но и държавите членки, представлявани от съвета. Целта на моят доклад е да се намали нивото на грешката, да се идентифицират проблемите и да се съгласува информацията от комисията и сметната палата, за да можем ни всички в бъдеще да можем да установяваме реалните проблеми, свързани с нашите разходи. Сега вече с Лисабонския договор вляза в сила. Време е да се преразгледа като цяло процесът за освобождаване на отговорност. Моят доклад призовава за дебат на високо ниво, който да включва както институциите на Европейския съюз, така и държавите членки, които отговарят за управление на около 80% от разходите. Моят доклад е посветен на освобождаването отговорност за 2008 година. Той включва много актуални въпроси – Важно е също така да се гарантира това, че Гърция може да преодолее проблемите си от миналото. Също така трябва да гарантираме, че предприсъединителните фондове трябва да се използват по-ефективно. Ние няма обаче да променим същината на финансовата отчетност в Европейския съюз. Сегашните финансови затруднения означават, че всяко евро трябва да се използва разумно и за благото на хората във всичките ни страни. Това въжи също така и за структурните фондове и кохизионния фонд. Приветствам бъдещите резултати от дейността на Сметната палата парламента и комисията, за да мога да финализирам моята дейност върху докладите и да мога да ви докладвам за изпълнението през следващите месеци. Благодаря ви за вниманието. Προχωράμε τώρα στην ψήφο. Добре, преминаваме към гласуването. Благодаря на докладчика. Започваме с решението на комисията като цяло. По именно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Εγκρίνεται. Приема се. Сега преминаваме към решение номер 2. Изпълнителна агенция за образование, аудиовизуални медии култура. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Номер 3. Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и инновации. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4. Изпълнителна агенция за здраве и потребители. За? Против? Въздържали се? Приема се. 5 изпълнителна агенция за трансевропейски мрежи за против въздържали се приема се сега гласуваме за проекто резолюцията, но преди това изменение 17 моля за против въздържали се отхвърля се изменение 18 за Με 18 είναι σε δύο μέρη. Извинете. Две части. Има изменение 18. Кой е за първа част? Моля, гласувайте. Изменение 18. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 6. Моля, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Изменение 12. Моля. Кой е за?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 Ε, παράγραφος 54, η υπόλοιπη σε τρία μέρη. Πρώτο μέρο. 54, параграф 54. Кой Против? Въздържали се? Приема се. Това беше първа част. Сега втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трета част, моля. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 за. Поимено гласуване. Моля гласувайте. Извинете, забравих да спомена това. Моля гласувайте. Изменение 2, моля. Пера Шуфориеш. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Поимено гласуване. Моля отново. Моля гласувайте. Край на гласуването. Апориптете. Тропология и кош... Отхвърля се. Изменение 22 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 116. Раздам гласуване в две части. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. Изменение едно. За, против, въздържали се. Електронно гласуваме изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 по именно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. По именно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 и 14 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Разделно гласуване в две части. Кой е за първа част? За. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменения 10 и 15 по именно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване. Моля, кой е за? Против. Нека да гласуваме отново по електронен път. Моля, гласовете. По именно гласуване, моля. Край на гласуването. Поздравление за докладчика. Приема се. Съгласно дневния ред, сега ще гласуваме доклада на госпожа Аяла Сендър относно освобождаване от отговорност за 2008 година 7, 8, 9 и 10 Европейски фонд за развитие. Гласуваме по резолюцията. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. А сега гласуваме по законодателната е, резолюция. Първи параграф е, междувременно се отхвърли. Втори, е, второ изменение отпада. А сега гласуваме по резолюцията, кой е за, против, въздържали се, приема се. Поздравяваме докладчика. Съгласно дневния ред, гласуваме по доклада на господин Стас е, освобождаване от отговорност общия бюджет е, на Европейския съюз, е, Европейския парламент. Изменение 437 каза против. Много ви моля да ме извините, сбърках, казва председателят. Трябва да гласуваме поименно по това предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега вече гласуваме по измененията към резолюцията 437. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение е за. Против. Отхвърля се. Шесто изменение в две части. Ще гласуваме и по двете части поименно. Да, моля. Използвайте микрофона. Господин председател Колаги, искаме да направим устно изменение към първа част на това изменение. И ще звучи последния че е на мнение ефективно и ефикасно управление изисква това генералните директори, директорите, шефовете на звена да се избират според качествата им. Освен по качествата им, искам да се добави, като се отчитат и равните възможности и се следи за географския баланс. Тоест, освен качествата, да се има предвид равнопоставеността и спазването на географския баланс. Така, сега гласуваме по първата част по именно. Става дума за изменение 6 с устното изменение. Моля да ме извините. Ако има възражения от страна на 40 депутати, е, моля станете. Очевидно е, има достатъчно, които са станали. Така че не можем да чакаме по-дълго. Е, продължаваме с гласуването. Първа част е, по именно гласуване и устното изменение. Кой е за? Е, моля, гласувайте. По именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Втора част. По именно гласуване, моля гласувайте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 устното изменение. Когато гласувахме по първа част, гласувахме с устното изменение. Уважаеми колеги, когато приканим 40 души да изразят възражение, че ставане, не означава, че времето е неограничено. Някои ставаха, сядаха, съжалявам. Но председателят пред тези обстоятелства трябва да вземе решение. И въпреки това, ако имаше някакво объркване, искам отново да кажа, гласуваме първа част с устното изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прекратете гласуването. Δεύτερο μέρος με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Да, прие се първа част, а сега по втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Още веднъж повтарям край на гласуването. Отхвърля се. Изменение. Извинете, председателят прекъсна. Да, изменение 7. Продължаваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 8. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Изменения 9 и за, против, въздържали се, приема се. 31 а, в две части с поименно гласуване. Първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по втора част. Моля, гласувайте. Клини Софория. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11 и 12 отпадат. Изменение 10 и 42 отпаднаха. 32 се гласува. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение кой е за? Против въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Пера Фоворияс. Край на гласуването. Отхвърля се. 43-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 14-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 13 и 39 за против, въздържали се, приема се 15-то изменение за против въздържали се, отхвърля се изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за. Не, аз нещо обърках. Надявам се, че това ще бъде последната грешка. Изменение 16. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте с електронните карти. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18. Кой е по именно гласуване? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 21 изменение в две части с поименно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Втората част е отхвърлена. 33-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22-ро изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 23-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 по именно гласуване. Моля, гласувайте по изменение 25. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега гласуваме по първоначалния текст на параграф 86. Моля, гласувайте по именно. Край на гласуването. Отхвърля се. 34-то и 41-во изменение заедно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 26 са против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 изменение за против въздържали се, отхвърля се. 28 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, Още веднъж повтарям. Трето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Тристо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега ще гласуваме по именно по резолюцията като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Много, много сърдечно поздравяваме докладчика. А сега преминаваме към следващия доклад на господин Чернецки. Но очевидно ще трябва да да отложим а, тази част от освобождането от отговорност направо към шеста част преминаваме. И така, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? Изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? А сега окончателното гласуване вече по резолюцията. Да, да, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега ще гласуваме по доклада на господин Чернецки по, то, по седма част Комитета на регионите. Кой е за, кой е против, кой се въздържа, приема се. А сега вече по изменение едно. А, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по резолюцията. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Отново доклад, но този път на госпожа Матю. Става дума за освобождаването отговорност на агенциите. Първо ще гласуваме по изменението на резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме госпожа Матя. А сега отново госпожа Матя. Само, че този път става дума за Европейската, за колежа на Европейския колеж по въпросите на полицията и така гласувайте, моля. Приема се. По именно гласуване по резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление. Ще гласуваме по доклада на господин Салафранка Стратегия на Европейския съюз за отношенията с Латинска Америка. Изменение седмо. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 20 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Госпожа Аяла. Благодаря, господин председател. Ние считам, че гласувахме по освобождаването от отговорност на економически и социален комитет. Минахме комитета на регионите. Може би съм пропуснала нещо. Епаналамвано, тропология 20. 20. Ποιοι είναι Изменение 20. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 во изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля, вдигайте ръка, достатъчно ясно. Изменение 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 10. Кой е за? Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 11. Кой е за? Кой е за? Извинете. Става дума за изменение 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. първоначалния текст. Изменение 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 33. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 13 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 25. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 Въздържали се. Приема се. Първоначалният текст. 34 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. електронно на проверка по параграф 34. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Шестнайсто изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И изменение трето. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 29 в две части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 48 параграф, отделно гласуване, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30, поименно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 31 во изменение. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 32 изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 56. Отделно гласуване. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 58, отделно гласуване, кой е за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Окончателно гласуване. Кой е за? Против? въздържали се. Приема се поздравления за господин Салафранка. Това е гласуване за всички те, неща, които трябваше да гласуваме в Страсбург за цялата седмица. Сега го правим в рамките на едно заседание. Благодаря на всички за търпението. Сега преминаваме към три предложения за резолюция за среща на високо равнище Европейски съюз Канада. Разбира се, става дума за 2010 година. Започваме с изменение 7. Кой е за, против, въздържали се?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 въздържали се, приема се. Изменение едно За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 на две части. По първата за Нека да повторим по първата част. За, Въздър... Против, въздържали се, приема се. Нека да направим електронна проверка по първата част на изменение 2. Електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част на изменение 2 за, против, Въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за, против, Въздържали се. Приема се. Крайно гласуване по предложението с измененията за. Против. Въздържали се. Приема се. Всички останали предложения отпадат. Преминаваме към следващата точка. Гласуване по две предложения за резолюции по SWIFT. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо за. Против въздържали се, отхвърля се. Господин Албрехт има думата по осмо изменение. Бих искал да ви информирам, че изменението, което е предложено по точка 8 от Зелените и обединените левица е същото като в резолюцията от септември 2009 година. Просто искам да ви информирам за това. Това е същата позиция и не смятам, че е необходимо да се променя тази позиция преди преговорите по SWIFT. Благодаря. Благодаря, господин Албрехт. И така, нека да гласуваме по изменение 8. Докладчикът иска думата. Госпожа Енис Лашарт. Искам просто да информирам колегите, че не сме си променили позицията. Тя е в цялата резолюция, така че предложеното изменение е излишно. Благодаря. Тропология 8. No, we cannot have a debate. И така, осмо изменение. Съжалявам. Look, uh... I don't know. I'm just feeling generous. Просто съм щедър днес. 10 секунди. Имате 10 секунди. I... Уважаеми колеги, смятам, че е важно. Бих искал колегите е, крайно дясно да не ме безпокоят. Мисля, че и аз трябва да ви информирам по този въпрос. Тук говорим за прехвърляне на данни по едрен вид Съединените щати. Може би е добре да обсъдим този въпрос. Топ, сине и пер. Осмо изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 4 за. Против? Въздържали се. Приема се. Крайно гласуване по така изменената резолюция за. Против? Въздържали се. Приема се. Уважаеми колеги, остава ни гласуване по още две точки, така че дръжте се, моля, още малко остава. Следващата точка по дневния ред е гласуване по резолюции от 6 политически групи по въпроса за записите с имената на пътниците. Преговорите с Съединените щати. Изменени 15 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, Въздържали се? Приема се. 20 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 12 за. Против? Въздържали се? Приема се. 13 за. Против? Въздържали се? Приема се. 6 изменение за. Против? Въздържали се? Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Приема се. Крайно гласуване по така измененото предложение за, против, въздържали се, приема се. Поздравление! И накрая, колеги, преминаваме към гласуване по 4 предложения за резолюция на тема забрана за използването на цианит в минните технологии в Европейския съюз. Изменение 3 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Предложение. Изменение 5. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Крайно гласуване. Гласуването е поименно. Моля, гласувайте. Пера Софориеш. Край на гласуването. Приема се поздравление. Поздравления за резултата. Е, обясненията на гласуването ще бъдат направени в четвъртък. Благодаря много.